Добър ден на всички. Добре дошли на нашето заседание. Нека да погледнем дневния ред. Ако нямате възражения, можем да считаме дневния ред за прият, без изменения. Що се отнася до съобщенията? Няколко имам. Първо ще има съвместен работен семинар между ИТРИ и ЕНВИ. Неговото име е подкрепа за пазара за вторични суровини в рамките на кръговата економика. Този семинар ще бъде на 31 януари между 1.30 и 2.30 след обед. Що се отнася до превода на днешното заседание, имаме превод от и на 20 езика и естествено може да наблюдавате заседанието по интернет, а пък документите за днешното заседание са в приложението наречено и e митинг. Първата точка за днес е разглеждане на проекто становището наречено опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки. Докладчик е господин Танасеско, имате думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. След приемането на новата обща политика в областта на рибарството или ОПОР, е много важно да променим техническата рамка, за да изпълним целите, които са заложени в съответния регламент. Освен това, за да гарантираме устойчивата експлоатация на рибните запаси и да защитим местообитанията, новите технически мерки трябва да отговарят и на различните ангажименти на Европейския съюз в областта на околната среда. Ето защо смятам, че предложението на комисията е стъпка в правилната посока. Транспонирането на техническите елементи в рамките на едно законодателство представлява предизвикателство. Мисля, че рибарството трябва да се управлява по един проактивен начин в партньорство с рибарите и с всички заинтересовани страни. Регионализацията на техническите мерки в рамките на правилната правна основа е нещо много важно. Ние имаме все по-големи ангажименти, свързани с опазването на околната среда. И ето защо трябва да има добро управление. Регионализацията трябва да се случи в контекста на съществуващите цели. Трябва да се вземат предвид директивите за птиците и местообитанията. Това са директиви 9243 и директива 2947 разпоредбите на тези директиви трябва да бъдат включени в целия текст. Естествено, Политиката в областта на рибарството трябва да се основава на научна информация. Решенията за управлението на нашите общи природни ресурси трябва да се основават на възможно най-точни научни данни. Трябва да се използва най-добрата налична научна информация, информация, която е публична и може да бъде разгледана. И когато има данни, които не са достатъчно надежни или пък неокончателни по своя характер, трябва да използваме принципа, наречен принцип на предпазливост. Трябва да се вземат предвид, естествено, и чувствителните местообитания и така наречените видове, които не представляват конкретна цел. Разпоредбите, свързани с наблюдението, трябва да бъдат целенасочени. Държавите членки трябва да изпълняват е, новата рамка, за да създадат една култура на спазване на правилата. От гледна точка на околната среда, главната роля на новата рамка би трябвало да представлява основа за бъдещите технически мерки – Техническите мерки от своя страна пък следва да позволят да се предвиждат заплахите за морските екосистеми. Новите технически мерки трябва да бъдат насочени не само към нови цели. Те трябва да са насочени към постигането на определените цели. Ако целите не се изпълняват, то техническите мерки не са подходящи. Благодаря. Благодаря на докладчика. Сега се обръщам към представителите на политическите групи. Започвам с господин Хайтема. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на холандски, защото досието е изключително техническо. Искам да благодаря на докладчика за доклада. Мисля, че той напипва точния пулс на проблемите. Спомена част от предизвикателствата, които са пред нас. Мисля, че трябва да се спомене малко повече за задължението за стварване на сушата. Това задължение поражда много притеснения. И аз трябва да кажа, че аз също имам съмнение относно дали това задължение трябва да бъде приложено. Задължението, за което говоря, беше прието много бързо, без да се направи оценка на въздействието върху околната среда. Не е възможно сега да се връщат млади екземпляри, които биха могли да оцелеят в морето и мисля, че това е грешка. Трябва да увеличим възможностите на рибата, станала обект на прилов, да бъде връщана в морето и съответно да, да оцелява. Има различни видове риболов, които трябва да се споменят, например, чрез електрически импулси. Тук а, има много големи ползи. По-малко се разрушава морското дъно, по-малко е въздействието върху околната среда, като цяло по-малко са емисиите на въглероден двуокис. Не разбирам нещо в предложението на комисията и се надявам тя да го поясни. Техническите мерки, изискват не повече от 5% от а, е, уловената риба да е риба, която не отговаря на размерите. Но по отношение на задължението за разтоварване, а, е, ние нямаме възможност за прилов, така че откъде идват тези 5%? Има мерки насочени към защитата на околната среда, на, на морските е, води. Имаме и различни други директиви, като директивата за птиците, за местообитанията. Постоянно споменаваме различни законодателни рамки. Не можем ли по някакъв начин да, да избегнем припокриването? Някой друг иска ли да се изкаже? Господин Турвалц. Благодаря. Аз е, съм докладчик по това досие в Комисията по рибарство. Мисля, че доклада сам по себе си е добър. Имаме известни притеснения. Колегата вече спомена този специален вид риболов. Някои страни имат а, сериозни притеснения относно конкретни видове риболов и мисля, че техническите мерки трябва да са такива, че наистина да защитават рибата. Рибата е под голям натиск и вследствие на Брексит ще имаме а, още по-големи заплахи в северната част на Европа. Ще имаме различни политически обекти, които ще могат е, да следват своите собствени правила. Има сериозни притеснения относно риболова с така наречените електрически импулси. Ако никой друг не иска да каже нещо, нека да си изкаже комисията, господин Греем. Благодаря. Благодаря за тези полезни коментари. По отношение на конкретните въпроси. Първо по отношение на задължението за разтварване на сушата. Разбираме, че то е проблемно, но идеята е да се намерят стимули за по-подбиращи защитаващи рибата начини на улов. Е, последните разпоредби казват, че може да се използват методи, които да докажат своята жизнеспособност. Е, има различни видове запаси за някои видове риби, на някои видове риби, за които може да има изключение. Много говорите за така наречения електрошок. Ние се опитваме да позволим на рибарите да развият нов тип оборудване. Оборудване, което още не е взето предвид. Естествено има предпазни механизми и преди да приемем конкретните разпоредби, ще чуем мнението и на НТИКР, научно-техническите комитети. По отношение на целта за не повече от 5%, за първи път имаме нещо подобно в техническите мерки. ОПОР споменава че трябва да се намали прилова колкото се може повече и евентуално да бъде елиминиран. Техническите мерки е, дават е, конкретна цел 5% от конкретен запас в конкретна област. Значи не, не повече от 5% от уловената риба е, трябва да е с различни размери от предвидените или позволените. Ние се опитваме чрез подобни цели да измерим успеха на нашата политика. Този успех е нещо много важно. Колкото по-малко прескриптивни сме и сме насочени към резултати, толкова по-добре. Опитваме се да имаме все пак някакви количествени стойности по силата на които да измерим дали политиката е добра. По отношение на различните видове законодателство, свързано с местообитанията, птиците и така нататък. Техническите мерки са инструмент, който може да се използва на регионално ниво, за да се постигне целта за добър екологичен статут. Тази цел присъства в различни видове законодателство. Мисля, че така отговарям на всички въпроси. Благодаря, господин Грея. Давам думата на докладчика господин Танасеско за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, на докладчиците в Сянка и на всички, които въобще работят по това досие. Знам, че досието е много проблемно. То е изключително техническо. Не искам да отнемам повече от вашето време. Мисля, че представителя на комисията вече поясни как стоят нещата във връзка с двата повдигнати въпроса. Надявам се, че ще разгледате моето становище като становище, отправящо препоръки за бъдещи действия в целия Европейски съюз. Благодаря. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 7 февруари в 12 часа. Ще гласуваме в нашата комисия на 9 марта. Тук ли са представителите на комисията за следващата точка? Тук са. Колеги, нека да преминем нататък към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнение с комисията относно референтния документ за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации съгласно директивата относно емисиите. Започваме с изказване на госпожа Анета Вилемс, която е ръководител на отдел. Първо ще си изкажете вие. Заповядайте. Добър ден, госпожо председател. Нека да благодаря на комисията за тази възможност да поговорим за Референтният документ с добри техники за управление на големите горивни инсталации. Чистият въздух, чистата вода и чистите почви са от огромно значение за всички нас. Освен това, трябва да преминем към циркулярна економика и да подобрим енергийната ефективност. Директивите, директивата за индустриалните емисии допринася за постигането на тези различни цели. След, е, през последните 30 години Европейският съюз е напреднал значително в намаляването на емисиите от големите горивни инсталации, но все още сме на 50% от а, е, серните окиси, е, а, 40% от а, живака и 25% от азотния двокис. Така че е необходимо да се отбележат допълнителни стъпки напред и в тази комисия бе гласувано за допълнителни мерки за ратифициране на конвенцията от Минамата, където се изискват приложение на задължително приложение на най-добрите е, налични техники е, за големите гориви ни инсталации. Сега да поговорим малко за директивата за емисиите. Е, тя е най-големия инструмент за ограничаване на емисиите, покрива 5000 инсталации и включва 3500 големи горивни инсталации. Тази директива настоява предприятията да използват най-добрите налични техники и да се използват съответните показатели, за да се улесни работата на държавите членки и да има някаква степен на хармонизация такива насоки се определят за всеки един отрасъл по-отделно от научния център на комисията, който е разположен в Севиля и за това сигурно сте чували за процеса от Севиля. Тези референтни норми се координират с работната група за технологиите, която включва представители на държавите членки, на съответните отрасли и на неправителствени организации, работещи в областта на околната среда. Тази работна група работи интензивно по изготвянето на проектите за документи. Основава се на данни и те се анализират в подробности, анализират се и техниките, и емисиите и се предоставя е подробна информация за всеки отрасъл със съответните екологични предизвикателства и техниките за тяхното преодоляване, които са на разположение. Накрая се стига до заключение, коя е най-добрата налична техника и е, какви са емисиите при нейното използване. Заключенията се използват като основа за по-нататъчна работа на компетентните органи на държавите членки за издаване на разрешителни. Има заключения, които се приемат от комисията. И сега по-конкретно. Вземайки предвид значението на големите горивни инсталации, техническата група по тези инсталации привлече голям интерес. Имаше над 3000 члена, 580 години инсталации бяха разгледани, вземайки предвид не само емисиите във въздуха, но и емисиите в водата. Разглеждани са всички основни замърсителни, включително нутриционните серни окиси, азотен двуокис и прах – както и определени категории замърсители като живак, хлороводород и други. На какъв етап сме сега? Предстои е, одобряването на най-добрите налични тактики и след като се приемате в рамките на 4 месеца. Насоките трябва да се ревизират и предприятията трябва да приемат тези техники. Какви са ползите? Ползите са е, включително и за подобряване на ефективността. Особено що се отнася до ам, горивните инсталации на въглища, които емитират 70% от серния с огромно количество ам, вод, ам, азотни окиси, ам, прах и ам, емисии на живак. Някои се оплакват от разходите – обаче, ако е действително възможно да се възприемат мерки, за да може да се нанесат съответните корекции в емисиите, тези мерки при тези предприятия струват много по-малко, струват по-малко, отколкото в други области. Това може да допринесе и за економиката в кръг, да се подкрепи единния пазар и да се въведат иновации в областта на енергетиката. Няма обаче решение, което да е приложимо за всички. Може да се определи най-добра аналична техника на европейско равнище, която да представлява отрасъла като цяло, но може да има определени предприятия, които се сблъскват с изключителни обстоятелства, било то технически или географски съображения и за тези предприятия е възможно да се дадат разрешения за отмяна на приложението на това изискване от националните компетентни органи. Нека да поговорим и за другите въздействия, така се опростява издаването на разрешителни във връзка с околната среда навсякъде в Европейския съюз. В множество страни активно се предприемат мерки за въвеждане на подобни режими, включително Китай, Русия, Южна Корея, южноамерикански страни и има проект в рамките на ОИСР е, – за обмен на информация за най-добрите практики. На второ място, изискванията за приложение на най-добрите налични техники насърчават постоянните усилия за подобряването на резултатността в тази област, включително и чрез иновации. Това е добре за конкурентна способността така ви дадох малко повече информация за сложността на изискванията за големите горивни инсталации и за начина по който е структуриран процеса. Очаквам вашите въпроси. For... Благодаря много. Давам думата на депутатите за коментари. си samozřejmě vážím. Eh, Господин Пок, благодаря, госпожо председател. Високо ценим усилията положени от комисията. Дам си сметка, че има много информация тук. Може би не съм и обхванала цялата, но има един въпрос, който остава неразрешен. По-настояще ми, не само в моята страна, защото най-опасните инсталации не са в моята страна, но тъй или иначе реновираме някои от тези големи горивни инсталации, за да може да се изпълнят целите от стратегията до 2020 година. Ако се договорят нови прагове, това ще промени първоначално зададените цели съобразно които се провеждат тези реновации. Променят се правилата по време на вече започната модернизация. Какво смята комисията? Възможно ли е това наистина да се случи така, че да се предприяти мерки за реновиране и докато се изпълнява проекта да бъдат въведени нови изисквания? Ако да, какво възнамерява комисията да направи? Благодаря, господин Аргот. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за уводните думи. Обяснихте процеса, той е доста сложен, обаче какви са очакваните резултати? Правото в областта, а именно директивата за промишлените емисии много добре познавам, тъй като това беше първата ми законодателна тема, по която работих, така че никога няма да забравя. Та, идеята на тези референтни системи е да се прилага възможно най-добрата налична техника. Тук се казва, че трябва да се намери основ... добър баланс между най-доброто въздействие върху околната среда и приемливи економически а, показатели. И тук си задавам няколко въпроса. Как да разбираме нещата? Правилата, които се решават тук, да се при въведат чак след 4 години, средата на 2021 година, това означава че 15 години по-късно ще трябва да са въведени изцяло на 8 години утрешнинато ще се при... проведе преразглеждане, защо това е така. Новите стандарти, те са е, създани от 2010 Говорим за техните, на, техниките на лични от 2010 година и те да определят стандарта за 2025 2021 година. По какъв начин това са най-добри налични техники? Какво си мислим, че от 2010 до 2021 година абсолютно нищо ново няма да се е случило в тази област? Има нещо много странно. Така че дайте ми информации по този въпрос. Още нещо. Данните. Доколкото виждам, в Европа се говори за стандарти, които могат да бъдат сравнени с други страни и резултатите са следните. Средностатистически в Япония всички инсталации са с по-добри показатели от вече заложените техники за 2021 година. Е как така тогава говорим за най-добри налични техники? Китай. Там има 30% по-големи амбиции за серните окиси и 80% за азотните окиси. Така че дори Китай се справя по-добре, отколкото ние. Въобще, как така говорим за най-добри налечни техники? А, честно казано, въобще не мога да разбера как това е възможно. А, когато говорим за най-добри налични техники, те съвсем не са ограничени до европейските налични техники. След това, по отношение на изключенията, член 50 разполага с дълга, дълъг списък за възможни изисквания за изключение, за, които трябва да се спазват, за, за да може да се даде изключение. В новото предложение обаче е, много по-леко може да се даде такова изключение. И първо, защо са необходими нови правила за право на изключение? И второ, защо новите правила са по-лесни за изпълнение от предходните? И накрая, комисията винаги казва, че се безпокои по, а, за равнопоставеността на пазара. Оказва се обаче, че страните, които най-рано са започнали приложението, биват наказвани. Те имат много по-строги стандарти, отколкото тези, които ние обсъждаме. Отколкото тези, които се обсъждат в процеса от Севилия. Е, в такъв случай как, за каква равнопоставеност на пазара говорим? Всъщност тези, които се бавят, е, за тях условията са по-добри. И последен въпрос, е, свързан с е, Великобритания. Великобритания всъщност доста изостава назад въпреки че активно участва в процеса. Говорим за стандарти за 2021 година. Не знаем какво ще се случи с Брекзит. Въпросът ми е, в Великобритания обаче ще, се, ще участва ли в, при, в определенето на стандарти, в европейски, които в Европейския съюз следва да се пред, прилагат на практика от 2021 година нататък. И в заключение, да, познаваме процесът Севилия. Да, той е сложен, но това, което се случва тук е, че нещата стават още по-неравнопоставени и то в ущърп на онези, които са започнали да предприемат мерки по-рано от другите. Благодаря, господин Айхал. Господин Торвалдс. I think I'll try to express me in a more and... Благодаря. Ще се опитам да бъда малко по сбит от колегата Ейкхаут. Напълно съм съгласен с господин Айкхаут. Имаме сериозен проблем. Нека да разгледаме предложението. Става ясно, че допълнителните разходи за тези, които използват биомаса в сравнение с тези, които използват изкопаеми горива, са много високи. Изглежда, комисията е забравила, че преди около година имаше една конференция в Париж, където се опитахме да вземем решение да не замърсяваме толкова много атмосферата, така както е, тя се замърсява в това предложение. Така че мисля, че комисията ни дължи обяснение и дано да имат какво да обяснят. Благодаря. Госпожа Хаотала. Uh, Благодаря, госпожо председател. Не искам да повтарям казаното от колегите. Аз ги подкрепям. Искам да разбера какъв напредък има в тези документи, референтни документи за най-добрите техники. на второ място, парламента иска да премахне всички празни места по отношение на директивата за емисиите. Всъщност, ние искахме да попречим на това добрите ученици да се наказват за сметка на лошите. Имаме и конкретни виждания във връзка с член 50. Господин Айха отговори за Китай и Япония. Искам да кажа, че има някои компании, които се справят много по-добре от други. Ние трябва да попречим на изкривяването. Искам да попитам комисията сега, благодарение на тези референтни документи, целта ще се постигне ли по по-добър начин или не, господин Хойзлинг? Вие знаете, че трябва много добре и критично да проучим този скандал, какво е възможно да се направи, дали няма големи пропуски и мога да кажа, че според мен при големите горивни инсталации има много голямо разминаване между това, което е технически възможно. Страните вече показват, е, имам предвид САЩ, че е, ако се е, забрани част от тези инсталации това технически няма да бъде възможно. Е, наистина, е, ако предлагате, ние можем да спазваме най-доброто техническо състояние, обаче все пак е, ще трябва да се вземат предвид и економическите интереси, това, което каза колегата. Имам предвид деформация на конкуренцията. Сега екологичните въпроси, намаляване на вредности и така нататък, тук вече ще трябва да се отчете интереса на държавите членки, а много от тия държави членки искат да продължат е, да добиват енергия от е, ефтини въглища. И сега мисля, че тук трябва да се направи нещо, трябва да се поставят необходимите стандарти. Също и темата живак. Ако имахме американските стандарти при е, живака, смятам, че щяхме да постигнем доста неща и затова си задавам въпроса, защо не действаме по-последователно. Имам опасение, както и при скандала с дизела, че прекалено много много се отчитат частните интереси на някои държави членки. Признавам, че към тях спада и моята страна. Е, тези страни упражняват голям натиск върху комисията да не продължава по-нататък. Аз обаче смятам, че комисията трябва да направи една крачка по-нататък от това, което представи и за това въпросът ми към комисията е дали наистина ще направите тази стъпка, дали е, ще издържите натиска на държавите членки, защото според мен е, ние можем да постигнем това, което желаем и с това, което предлагате, ние е, като че ли изоставаме от нашите цели. Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че е тук и за това, че ни дава необходимата информация. Споделям притесненията на колегите във връзка с настоящото предложение. Ако тук се въведат е, лимитните стойности, ще има сериозни подобрения, ще се намалят разходите за здравеопазване, броя на смъртните случаи. Заключенията в рамките на най-добрите техники обаче съдържат много възможности за изключения. И това ще подкопае нашите усилия. Моите колеги казват, че има сериозно отслабване на текста и е, съответно, празните места в е, нашия законодателен подход ще накажат добрите ученици. Е, има отслабване на текста по отношение на изкопаемите горива за големите инсталации, има изключения във връзка с азотните окиси. Освен това, настоящите заключения са много по-малко категорични, отколкото тези в протокола от Гьотеборг за дизеловите двигатели. Искам да задам няколко въпроса на комисията. Първо, възнамерява ли комисията да предприеме действия срещу тези държави, които нарушават протокола от Гьотеборг и лимитите заложени в този протокол? как можем да считаме, че предложените нива отговарят на последните развития в тази област и какво ще направи комисията, за да се спазят целите на протокола от Гьотеборг. И накрая, какво смята комисията за това, че тези най-добри налични техники трябва да бъдат приравнени към лимитите на емисии в рамките на IEUD и така наречените предпазни мрежи. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Няма желаящи, значи давам думата на госпожа Вилемс. Заповядайте. Благодаря. Много различни въпроси чухме. Ще се опитам да структурирам своите отговори и ще се опитам да отговоря, надявам се, на всички въпроси. Виждате колко е сложен документ и колко е сложна нашата работа. 900 страници. Заключенията са само около 90 страници. Там се казва, че всеки един от подотраслите, в който има големи горивни инсталации, ще ще бъде засегната. Говори се за конкретните горива и нива на емисиите. Първо, относно последователността между различните дерогации, онова, което предвижда директивата за промишлените емисии, коя част от заключенията ще се прилага категорично от 2021 година. Има редица дерогации, които се предвиждат в членове 32 до 34. Например, така наречения преходен национален план, който дава възможността на държавите членки да ни дадат списък с инсталациите, които ще бъдат покрити от тези преходни планове. Тези планове ще бъдат прилагани до средата на 2020 година. Става ясно, че работата за най-добрите налични техники, за документа за най-добрите налични техники е, започна още през 2011 година. Тоест, държавите членки имаха достатъчно време да действат, е, имаха време да изпълнят изискванията на директивата за индустриалните или промишлените емисии и имаха допълнително и още по-дълго време, за да отговорят на изискванията в тези най-добри налични техники. До 2022 година, до 2023 година има възможност за изключения по отношение на тецовете които осигуряват местно парно отопление. Има и други изключения, които ще се прилагат чак до 2022 година. Виждате, че има достатъчно време да се структурират инвестициите по такъв начин, че да не се окаже твърде голям натиск върху индустрията. Освен това, искаме да защитим здравето на хората и околната среда. Господин Айхаут зададе един много обстоен въпрос. Първо по отношение на времевия график. Работата започна през 2011 година. Последните насоки нямаха изискването за обвързване на, на емисиите. Последният референтен документ беше от 2006 година. 4-5 години по-късно започна работата по настоящия документ. Трябва да вземем предвид размера на, на сектора броя на горивните инсталации, определени от заинтересованите страни като значими е, за целите на анализа, трябва да се вземе предвид и да се вземат предвид и значимите усилия на бюрото в Севиля. Значи има 580 инсталации, които са референтни и те бяха взети предвид, когато се обсъждаше първия вариант на документа, когато се обсъждаха нивата. След това бюрото получи 8500 комента... коментара по този документ. Те трябваше да бъдат анализирани. Всеки един от коментарите трябваше да получи мотивиран а, отговор. Говорим за екип от 22 инженери в Севиля, които работят по 9 документа с референтен характер. Нека да не забравяме това. Значи много усилия бяха положени, за да протече процеса както трябва. Обикновено един-двама човека работят по е, един референтен документ с най-добри налични техники, а тук работеше екип от 5 човека. По отношение на техниките. Има напредък на пазара, но ние не смятаме, че е постигнат кой знае какъв напредък по отношение на смягчаването на въздействието. Някъде в хода на работата трябва да определим кой е крайният срок, в рамките на който се събират данни. Иначе постоянно ще актуализираме нещата, постоянно ще вкарваме нови данни, за да имаме все пак малко или много ефикасен процес, предвидихме този подход. По отношение на сравненията с инсталациите в Япония и Китай – Знаем, че в Япония и в САЩ, например, има инсталации, които имат по-добри показатели, но те са отделни случаи. Тук говорим за събиране на данни. Настоящия процес е по силата на директивата за промишлените емисии и събирането на данни не се основава само на инсталации, разположени в Европа, а в целия свят. Част от данните в тази връзка са взети предвид. Техническата работна група се състои от членове на различни отрасли, включително НПО от държавите членки и всеки един от тях има право да предоставя данни от целия свят. не можем просто да, да подкопаем усилията, положени в продължение на много години в рамките на техническата работна група. От друга страна, Китай взема предвид нашия референтен документ и Китай ни разглежда като лидер в този отрасъл. Естествено, не можем да сравняваме 30 годишната работа по отношение на смягчаване на въздействието върху климата в Европейския съюз и просто да го приложим в Китай. Това е ясно. Качеството на, на работата в Европа е едно, в Китай е друго. По отношение на дерогация 15.4. Разбираме, че тук има сериозна обосновка. условията по силата на които някои инсталации могат да кандидатстват за подобна дерогация са ясно определени. Първо трябва да има проверка и одобрение от страна на компетентните органи в държавите членки. Целта е да не се прилагат тези дерогации като общо правило, а само като изключение. В допълнение, Някои от вас казаха няколко думи за работата на комисията. Нека да кажа, че тук не работи само комисията, работим с всички заинтересовани страни. Комисията не взима решение, комисията управлява процеса, за да може да се уточнят кои данни точно ще се прилагат за европейската индустрия. Директивата за емисиите от промишлеността дава право на компетентните органи да прилагат по-стрикни критерии, що се отнася до лимитите за емисии, там където резултата върху качеството и въздействието върху качеството на атмосферния въздух не е достатъчно голямо. По отношение на Великобритания, член 50 още не е задействан. Нямаме право да изключваме която да било държава членка от процеса. Всяка държава членка може да даде своя принос към законодателството. Мисля, че по-настоящем всички имат едни и същи права. Не сме получавали инструкции за противното от когото и да било. Всички трябва да бъдат разглеждани по един и същи начин, равноправно. Прилагането на заключенията за най-добрите налични техники се изисква по силата на директивата за промишлените емисии. Процесът е на лице. Ако го нямаше, всеки, всяка една от 28-те държави членки трябваше да прегледа кои са най-добрите техники на пазара и да пригоди начина по който действа според плановете и схемите за даване на разрешителни. Организирайки процеса по този начин, ние го правим много по-ефикасен, много по-лесно да се разгледат плановете и да се определят нивата на емисиите. По този начин стигаме и до равнопоставеност в Европа. Всеки трябва да прилага едни и същи правила. По този начин се пречи на изместването на предприятия или инсталации, преместването в държави, където изискванията не са толкова категорични става дума в крайна сметка за равнопоставеност за всички. Трябва сега да погледна какви са другите зададени въпроси. Uh, По отношение на биомасата. Проверените данни показват, че uh, изгарянето на биомасата води до сериозно замърсяване на въздуха, най-вече с прахови частици най-добрите налични техники задават необходимата рамка, по силата на която да се гарантира, че ако се увеличи използването на биомасата, то трябва да отговаря на изискванията за качество на, на въздуха ще има въздействие върху инвестициите. Няма обаче изисквания, т.е. няма доказателства, че емисиите от биомасата и разходите свързани с тези емисии са по-високи от разходите за емисии от въглеща. По отношение на Дизелгейт и аферата Volkswagen, едва ли ще има нещо подобно още веднъж, защото знаете колко е категорична директивата за емисиите. Е, има е, фундаментална разлика между е, схемата за одобрение на превозни средства и директивата за, за емисиите. Одобрението на превозните средства става възоснова на тестове в лабораториите, а не възоснова на измервания на пътя. Е, от друга страна, директивата за промишлените емисии дава възможност на държавите членки да създадат е, система за екологични инспекции на инсталациите и емисиите трябва да се докладват на комисията регулярно и ние ги разглеждаме, естествено. Um, е, the in the, also in the review of the values, um, so this... По отношение на референтните стоености и протокола от Гетеборг. Взехме го предвид, що се отнася до дизеловите двигатели. Референтните нива на емисиите в рамките на заключенията са такива, че се отчитат е, стойностите споменати в протокола от Гьотеборг. Както вече заявих в началото, смятаме, че ползите от е, така наречените асоциирани нива на емисиите – ще бъдат 58% е, намаление на е, серните оксиди, 35% е, за азотните окиси, 30% за живак. мисля, че ще има сериозно въздействие върху опазването на човешкото здраве и върху околната среда. Благодаря. Други въпроси има ли? Господин Айхалт иска думата отново. Yeah, first, I had to react when, when... Трябва да реагирам, защото хората от комисията казаха, това е процес, който е заедно с държавите членки, но всъщност комисията е, е самостоятелна организация, има своите начини да е, осъществява е, връзки с обществеността, така че те ще защитят всичко, което идва от този процес. Не можете да се криете за държавите членки, освен когато е, държавите членки гласуват нещо, а вие ги подкрепяте. Е, крайно време е да получим политическа всяко изявление за това какво се случва, защото иначе ще защитите процеса. Казвате, че е много трудно. Но после, като ви се зададат по-трудни въпроси и е, изведнъж е, казвате, държавите членки са отговорни. Моля ви, бъдете честни е, още от самото начало. Още няколко въпроса. Първо, кога ще гласуваме? Виждам, че разговаряте. Надявам се, че ще получите въпросите ми. Кога ще се гласува тази година ли? На второ място. А, а, казахте, че трябва да се вземе решение за крайен срок. Да, е, не, за, за референтен период. Сега той е 2010 година и се обсъжда е, да се въведат мерки за 2021 въз основа на данни от 2010 година. Тук е, може да отговорите с да или не. И третият ми въпрос. Какво прави комисията, за да може след 2021 година да има по-бърза и по-ефективна процедура за обновяване на стандартите, защото вие казвате, че тук се създава равнопоставеност и че е по-ефективно, защото всяка държава е длъжна да го въведе. Обаче, ако се използват стандарти за 2021, зададени възоснова на 2010 при положение, че в Европейския съюз в момента вече има страни, които прилагат стандарти по-добри от тези, които ще се прилагат задължително през 2021 година. Това означава, че няма никаква равнопоставеност на пазара и че няма никакъв стимул държавите членки да подобрят нещата. Иска ли някой друг да зададе въпроси? Комисията има дума за отговор. Благодаря, госпожо председател. Може би не съм обяснила съвсем ясно състава на техническата работна група. Представа на е промишлеността, държавите членки и неправителствени организации. Ние сме като представители на комисията активно насърчаваме участието на неправителствени организации, работещи в екологичната сфера, в тази група. Важният въпрос е техническия капацитет на всеки един от членовете на техническата група. Ако казвате, че това са решения на комисията или че комисията е взела решението, трябва да се подчертае, че всяка цифра, която ще видите в заключенията, е била прожектирана на един екран по време на техническата работна група и са се вземали е, решение къде да се сложи а, е, границата, къд, на какви показатели да се изискват това, на това се е договорила работната група. Всички заинтересовани лица, за които това е важна тема. Разбира се, някои имат различни интереси. Точно за това ги събираме всички на масата на преговорите, за да може да обсъдят темата и да може да се приеме документ, приемлив за всички. По някой път има различия в позициите, но по-голямата част от участниците са доволни от процеса. Винаги ще има някои, които искат повече, някои, които искат по-малко, но те или иначе трябва да се намери равновесието някакси. Що се отнася до тези страни, които се справят много по-добре от е, средното в Европа? или тези в Европа. И е, не може да се каже, че всяка инсталация в Съединените щати или всяка инсталация в Япония е, действа по-добре от средностатистическите европейски инсталации. За равнопоставеността не мисля, че наказваме онези, които вече са въвели мерки а насърчаваме онези, които застават да напреднат. Европа не се движи с една и съща скорост, за това се опитваме да насърчим развитието на всички страни в Европа, да, за да се постигне по-добро добро ниво на защита и по-добро качество на въздуха навсякъде в Европа. Процесът е технически. Господин Айкал, всичко, което казвате, всъщност потвърждава, че процесът е политически Говорите за консенсус, говорите за включване на всички, говорите за Европа на различни скорости. Аз тук говоря за, здраве, за здравето на хората, за безопасността на всеки един гражданин в Европейския съюз. Благодаря за отговора. Просто всичко, което казвате, показва, че процесът е политически. Председателката благодаря. А, господин Айхаут, да мисля, че комисията разбира каква е вашата позиция. Господин Торвал, озадачен съм. Доста. Ако се пишат правила съгласно изоставащите, тогава се пишат правила, които ще повлияе зле на онези, които вече са напреднали. За мен това е проблематично. Мисля, че се взеха някои решения в Париж, а и тук в нашата парламентарна комисия не веднъж сме стигали до заключението, че искаме Европейския съюз да е водещ в екологичната област – и това да въжи за всички, дори за малко по-изощаващите държави членки. Господин Найхал, не отговориха на въпроса ми кога ще се гласува. Госпожо Гутелан, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И слушах обсъждането и мисля, че повечето е, теми, които иска да повдигна, вече бяха обсъдени но тъй като комисията е тук, бих, искал да под... бих искала да подчертая, че според мен е важно да има по-висок стандарт. Наскорошни проучвания показват, че големите горивни инсталации и изискванията за тях биха могли да спасят над 20 000 човешки живота всяка година в Европейския съюз, чрез намаляването на въз... замърсяването на въздуха само от ам, горивни инсталации на въглища, да не говорим за а, спестяването на над над 50 милиона евро на ден в разходи за здравеопазване поради въздействието на мръсния въздух. Така че е много важно депутатите да, да заявят твърдо, че искаме тези мерки действително да подобрят нещата. И действително да има по-голямо намаление на емисиите за бъдеще. Иначе просто не сме изпълнили своя дълг да спасим човешки живот. Това иска да добавя към дискусията. Благодаря. Благодаря, мисля, че всички коментари бяха чути. Да дам думата отново на комисията за последни коментари. Благодаря много. Благодаря, че отново ми давате думата и искам отново да ви обърна внимание, че това е процес основан на данни. Ако основан на данни трябва първо да събираме данните от референтните инсталации навсякъде по света, след това да обсъдим тези данни в техническата работна група. Това не са неща, които хората си измислят. Проверяват се данните, и държавите членки сертифицират качеството на тези данни. Насоките са с два показателя всяка горна и долна ем, граница. И компетентните органи могат да вземат решение е, коя инсталация има възможност да постигне определено ниво на резултатност. По-настоящем заключенията за най-добри налични технологии са в е, законодателния процес. Работим с правната служба. Нямам представа как ще протекат допитванията. И ще се гласува през някои от идните месеци. Първата половина на 2021 година. Не, коригира се ораторката 2017. Заключенията за най-добри налични технологии са свързани с директивата за качеството на въздуха и тази за емисиите, е, които допускат намаляване на емисии по възможно най- целесообразния за тях е, начин. Т.е. прилагат се изисквания по различни право, правни текстове. Благодаря на всички, които участваха в дискусията по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Проектостановище за участието на Съюза в партньорство за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион по-известно като прима. Докладчикът е господин Габов, той не е тук, така че давам думата на госпожа Аюсо за уводни думи. Заповядайте, госпожа Аюсо. Благодаря. Искам да взема след това думата и да говоря от моя име. Сега обаче говоря от името на автора, господин Гъмбус. Първо искам да го извиня, той не може да присъства, защото имаше проблеми с полета. Ще се опита да пристигне възможно най-бързо тук. Проблемът на това партньорство за научни изследвания и иновации в Средиземноморието е всъщност една инициатива, която се осъществява от 14 държави членки на базата на основни принципи и е добре, че Малтийското председателство се занимава с тази е, инициатива. Искам да благодаря най-сърдечно на комисията за направеното предложение за участието на Европейския съюз в този процес и това се финансира от Хоризонт 2020 със съответна сума. След това се добавят тези 200 места в държавите Шенки. Е, интересно е предложението и може да бъде от помощ за развитието на изследователската дипломация и да се погрижим много мигранти да не напускат своите страни поради липса на храна и вода. Що се отнася до управлението на водните ресурси, важно е, че се правят предложения и разбира се, за рециклиране се правят предложения и за други неща. Естествено, това предложение може да бъде подобрено в някои аспекти. Тук е, съм внесла някои изменения във връзка с е, становището. Трябва да избегнем проблемите в определени сфери и за тази цел са ни необходими гаранции, че средствата на Европейския съюз изразходват правилно. Тези гаранции не означава, че всяка държава членка ще носи солидарна отговорност за всички суми. Това не е справедливо. Трябва да се извършват възможно най- ефективни инвестиции, да се постигне оптимален баланс между малки и големи проекти. Важно е също да се управляват добре фондовете. Това беше от името на господин Гамбус. Благодаря. Сега ще се изкажат докладчиците в сянка. Първият господин Зориньо. Благодаря, госпожа председател. Искам първо да отправя благодарност за извършената работа от страна на докладчика. Ние преследваме същия подход, което означава, че това партньорство е важно за инвестициите в Средиземноморието. Става дума също и за приоритетите, разходи за вода и е, продоволствена сигурност. Ние сме съгласни, че използването на тези инструменти, имам предвид е, в частност на това партньорство, трябва да се насърчава от Европейския съюз и предложението на комисията трябва да бъде подобрено. Има две точки, които искам да изтъкна. Първо, какво трябва да се направи с това, което е предложено, а именно – изследователска дейност и иновации на високо технологично равнище и близост до пазара. Да, наистина важно е да се правят инвестиции в този вид изследвания. Обаче ние знаем, че изследователската и развойна дейност е като екосистема не може да функционира, ако не се вземат предвид и други проекти. На по-низко равнище, на по-високо равнище, също така се извършват е, изследвания, е, просто защото човек е любознателен. И всичко това трябва да се прилага като екосистема, така би го нарекал. Втория въпрос, това е възможността за насърчаване на проекти, които след това ще бъдат съответно финансирани. Трябва да се установи тези финансови инструменти да бъдат е, разпределени между страните, които допринасят за партньорството. Комисията посочва, че не трябва да има дискриминация при е, бенефициентите, също и тези, които участват в Хоризонт 2020, но е много важно проектите да бъдат избирани от е, средата на проекти в рамките на а, открити консорциуми, защото само по този начин може да се гарантират интересите на тези, които извършват инвестиции, които финансират. Това са предложенията, които искам да направя. Ще представя от моята политическа група и изменения към това становище. Благодаря. Господин Тарвал. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се за това, което се случва близо до микрофона. Ще се опитам да се държа прилично. Колегата, докладчик Сянка, не може да е тук. Ще се изкажа от нейно име. Колегата иска да благодари на докладчик в Сянка. Тя смята, че неговото предложение ще помогне за това партньорство. Поради измененията в климата, Средиземноморието изпитва сериозен недостиг на вода. Вследствие на този недостиг много хора напускат своите родни места, има економически трудности. Над 130 милиона души в района на Средиземноморието няма достатъчно вода и положението вероятно ще се влушава. Всички страни от южната част на Европа вероятно ще бъдат засегнати от недостига на вода. В държави като Испания, Италия, Малта, Кипър е, и не само. През лятото има е, сериозни е, проблеми с водата. Много важно да има инвестиране в научна дейност и иновации. Ето защо Нашия докладчик в Сянка смята, че инициативи като Прима са изключително важни. Те водят със себе си иновативни начини за управление на водите и увеличават основата за участие на различните държави членки. Въздействието на иновациите върху справянето с недостига на вода е много голямо. Ето защо иновациите трябва да са такива, че да имат действителни, видими резултати и то бързи резултати. Ето защо трябва да има координация на различните политики, освен това. Колегата иска да благодари на всички за приноса и очаква с нетърпение бъдещото ползотворно сътрудничество с докладчика и всички контрадокладчици. Благодаря, господин Турвалц. Имате право да се изказвате всеки път, когато поискате. Следващия оратор, госпожа Дурнано. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика в лицето на госпожа Аюзо за неговата работа. Нашата група ще внесе изменения към това проекто становище. Програмата Прима е един от най-важните стълбове на Европейската средиземноморска програма. Това е резултат от процеса от е, Барселона и е, всъщност е, Тук а, има много проблеми, които засягат редица държави членки и това има дълбоки причини. Революцията, която а, знаем от Египет и а, Тунис, а, доведе до а, развитие. А, на мигрантски вълни до демографски кризи и е, най-вече става дума за е, мигрантски потоци от Тунис и Египет. Е, и е, всъщност е, това е една дестабилизация, която е предизвикана до голяма степен от западните държави членки. Нашата група по принцип поддържа идеята да бъдат е, подпомагани държавите на происход и е, за това трябва да се е, поставят на изпълнение програми за помощ и да се осигури съответното финансиране. Благодаря. Благодаря. Иска ли някой друг от колегите да се изкаже? Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика. Неодавна имахме изслушване и комисар Моедаш каза, че инициативата Прима е насочена към иновации и се стреми да се справи с някои от най-сериозните проблеми на района на Средземноморието. Аз съм от Малта и знам за какво става дума. Прима ще се заеме с а, проблема с водите, влушаването на ситуацията а, по отношение на климата. Днес ще говорим в рамките на изслушването. Голямо предизвикателство за нас е и миграцията. Мисля, че Прима е инструмент за справяне с различията в Средземно море. За да бъде успешна тази програма обаче, трябва да има сериозни инвестиции. Инициативата изисква инвестирането на 200 милиона в рамките на 10 години от Хоризонт 2020 финансовата вноска на Европейския съюз се равнява на финансовата вноска на участващите държави членки. Тук имам известни затруднения. Първо по отношение на типологията на различните проекти. Подкрепям казаното от колегата Зориньо. Настоящото предложение предвижда финансовата вноска на ЕС да отиде основно за научна дейност и, иновации. С други думи, това са а, инициативи близки до пазара и тези пари ще отидат за ограничен брой пилотни проекти. Не съм съгласна с предложението на комисията. Мисля, че вноската на Европейския съюз трябва да покрива цял набор, пълния набор от проекти, независимо дали става дума за ниска степен на готовност или висока степен на готовност, трябва да се покрива и научна дейност, свързана с практиката. И на второ място трябва да спомена допустимостта по отношение на финансирането съществува така наречения принцип Free Rider. Предложението на комисията дава известни възможности. Предлагам, т.е. вярвам, че член първи който говори точно за този въпрос, трябва да бъде променен и а, е, трябва да се преосмисли принципа за допустимост, изключителната допустимост на участващите държави членки. Ще внеса изменение в тази връзка, иначе благодаря на всички докладчици за работата по това досие. Благодаря. Следващия оратор. Е, благодаря, госпожо председател. Говоря сега от собствено име. Аз съм докладчик в Сянка в комисията ИТРЕ и искам да поздравя господин Гамбус за неговото становище. Съгласна съм с него, има различни точки, които са много важни. Искам още веднъж да подчертая този факт. И то става дума тук за фрирайдърс. Важно е възможно най-голям брой страни да участват в прима, обаче има държави членки, които трябва да финансират, е, да правят своите вноски там и това в економическо отношение е доста тежко. Е, тоест, е, тук трябва да има и равни условия, който участва трябва да прави финансова вноска. За гаранциите, трябва да има гаранция за парите на държавите членки и на другите държави, но трябва тази гаранция да е не само за финансиране и за а, поемане на поръчителство, а, защото иначе няма да участват достатъчно страни, е, както съгласно другите инициативи. Е, освен това, трябва да избягваме да има държави, които да могат да учредяват консорциуми от е, двете страни на двата бряга на Средиземно море сега за различните стълбове, национално финансиране, европейско финансиране. Да, всичко това е много сложно, но трябва да бъде подобрено. Благодаря. Благодаря и сега ще дам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Нека да благодаря на всички, които изказаха положително отношение към нашето предложение. Всички ние разбираме, че инструмента, който предлагаме, е изключително важен, необходим за региона. Този регион има конкретни нужди във връзка с измененията в климата. По-настоящем Данните показват, че около 60% от населението в Южна Европа има недостиг на вода през лятото. Проблема е още по-голям на южния бряг на Средиземноморието. Ето защо трябва да се справим с проблемите и иновациите ще ни помогнат за това, за намирането на практически решения. Предложеният инструмент стъпва на редица принципи, има инструменти по силата на предишния член 185. Ние искаме да подкрепяме челния опит. Тези инструменти следва да са отворени, да са а, приложими на практика, прозрачни във връзка с а, казаното от някои колеги. Достъпността за финансирането, проблема с тези, които използват гратис предложените възможности, допустимостта на различните проекти. Това са важни въпроси и трябва да се намери точното решение. Нека да не забравяме, че Европейския съюз също има своите интереси. Неговия бюджет следва да бъде защитен, когато става дума за гаранции за обезпечение, за отговорност. Е, Стария член 185 намаляваше отговорността и съответно гаранциите на участниците. Комисията е готова да обсъди тези принципи, но някои от тях следва да се прилагат. Винаги искаме да се намери възможно най-практичното решение. Подобни въпроси бяха повдигнати и в съвета. Разговорите продължават. Ние сме готови да чуем предложенията на Европейския парламент. Ще изчакаме вашите изменения, ще изчакаме измененията на комисията ИТРЕ и измененията, които ще се приемат в пленарна зала. Принципно на лице виждането, във всички институции, че този инструмент е важен, че той представлява отличен пример за сътрудничество между държавите членки и не само между държавите членки, а и с трети страни. Знаете, че научните проекти са изключително важни за бъдещето на държавите от е, Южна Европа, както и за страните, в Северна Африка и Близкия изток, страните, които имат излъз на Средиземно море. С тези думи бих искал да приключа своето изказване. Ще изчакаме с нетърпение измененията на парламента и ще работим с вас по проблемните въпроси, когато има теми, които не са намерили още своето удачно решение, ние ще съдействаме. Благодаря, така приключваме дебата по темата. Остава ми да ви информирам, че крайният срок за внасяне на изменения 2 е февруари на обяд в 12 часа ще гласуваме в нашата комисия на 9 март. We just 10 Следващата точка в дневния ред, изслушването, е предвидено за 5 часа, така че ще имаме малка пауза. Моля ви да дойдете тук в 4.45. Благодаря на всички. Good afternoon, everyone. Добър ден на всички. Нека да започваме работата си по тази точка от дневния ред, а именно публично изслушване с постигането на целите за намаляване на емисиите в Европейския съюз в рамките на стратегията до 2020 2030 година и по-конкретно ролята на земеползването, промените в него и горското стопанство. Благодаря много на всички участници, които пътуваха, за да се включат в нашето заседание днес. Информацията от това изслушване ще се вземе предвид в нашия доклад за земеползването, промените в него и за горското стопанство. Докладчик по този доклад е господин Линс. Именно заради това му давам думата за уводни думи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много за уводните думи. Уважаеми колеги, добре дошли на всички експерти, които се присъединяват към нас днес. През последната година се обръща много внимание на борбата срещу промените в климата и нейните последици. Историческото Парижко споразумение следва да влезе в сила тази година. Целите за устойчиво развитие са предмет на внимание по целия свят. За да се противодейства на промените в климата, трябва да се намалят емисиите. И също време да се намалят парниковите газове, които вече се намират в атмосферата. Европейският съюз е лидер в областта на защита на околната среда и има амбициозни средносрочни и дългосрочни цели – в преговорите по споразумението за климата от Париж поехме ангажимент да променим нещата в положителна посока. Замеползването и горското стопанство са от важно значение. Има три различни системи, при които може да се предприемат мерки. Това публично изслушване има за цел да разгледа земеползването и горското стопанство и тяхната роля в намаляването на емисиите. Има различни възможности и различни предизвикателства, с които се сблъсква отрясъл в момента. Има възможност за качествени и количествени решения. Също времено трябва да се, има, се вземе предвид и продоволствието. Устойчивото управление на горите е от решаващо значение. Това е ясно и за двата отрасъла. Те имат огромно значение за управлението на емисиите на въглероден двуокис и за тяхното съхраняване. А пък въглеродният двуокис, както добре знаете, има сериозно въздействие върху климата. Отрасълът трябва да разгледа възможностите за намаляване на въглеродния двокис. И в плана на комисията за наползването и горското стопанство се разглеждат като едни от основните инструменти. Кредитите не трябва да са автоматични, трябва да бъдат заслужени през 2020 година парниковите газове са област, в която се въвежда правилото за отсъствието на дебити. Споразумението от Париж трябва да бъде спазвано и всеки трябва да поеме своята отговорност. В този отрасъл трябва да се въведат дългосрочни мерки е, за задържащи въглероден и насъждения. Е, важно е съхраняването и улавянето на въглероден двуокис – и производството на материали, които да са свързани с постигането на тези цели. Управлението по устойчив начин на горите е възможно само ако се включат активно и държавите членки. Така че няма как да работим против държавите членки. В крайна сметка всички държави има различни гори, различни потип, различни са климатичните условия и ам, трябва да се разгледа също въздействието на мерките върху економическия растеж, както и различния потенциал на горите. През 2013 през периода до 2030 година трябва да се предприемат основните мерки. И така, за нас е много важно да подчертаем, че тук не говорим за правила за отделните държави, държава по държава, а за цялостна система. Настежните правила за износ позволяват да се експлуатира потенциала на горите. Очаквам да изслушаме презентациите с голям интерес. след това ще има въпроси, ще има коментари от страна на комисията. Благодаря на всички експерти за това, че се чух тук и очаквам с нетърпение техните изказвания. Благодаря много, господин Ленс. Сега давам думата на експертите. Първо, господин Хансроеди. Страйф от швейцарската, от Асоциацията на швейцарската, на швейцарските производители на дървесина. Дами и господа, много ви благодаря много за това, че ме поканихте тук на това изслушване. За да се борим срещу промените в климата, трябва да нам лим въглеродният двуокис в атмосферата и да намалим емисиите към атмосферата. Тоест трябва да се борим за да постигнем на двете. Важно е да не се а, отразява това на високата ценност на горите като екосистеми. И това трябва да се вземе предвид при управлението на горите за извличане на дървесина. Това трябва да става по начин, който да намали до минимум а, въздействието върху почвите в горите и е, върху капацитета на съответната гора да действа като е, задържаща въглероден е, двуокис гора. Един тон на кубически метър в дървесината, а колко в да, продуктите от тази дървесина? Ами 33% е разликата между меката и твърдата дървесина. Може би това може да помогне за по-доброто бъдеще на дърветата с твърдата дървесина, защото и по-настоящем има, има прекалено голямо предлагане на, на такава дървесина. Тук просто исках да иллюстрирам разликата между двата типа дървесина. когато продукти, основани на изкопаеми горива, се заместват от а, дървесина, енергийното потребление се намалява, производството на стъкло и цимент и стомана изисква изключително високи температури, които се постигат с изгаряне на изкопаеми горива. Съхранението, улавянето и съхранението на въглерод може да повлия благотворно и на съответния пазар. Има правни норми и изисквания и що се отнася до вносителите на изкопаеми горива и до тези, които управляват тецове на изкопаеми горива. Става дума за намаление на поне 10% от емисиите на въглероден двуокис. Също времено има проекти за намаляване на емисиите на парнови газове. Това от, отразява политически мерки от 2004 година, когато поискахме това да бъде ста, направено. За, намалява се е, капацитетът за съхранение, когато биват повалени дървета от бури. Въведоха се мерки за такси върху петрола. Един-два центра на Литъл, максимум 5 центра, Инженерите и учените започнаха да разработват проекти и ги подадоха към Федералната служба за околната среда. И по-настоящем има различни регистрирани продукти, наши а, проекти. А, нашият проект се нарича Swiss Timber Sync. С 20% капацитет за намаление трябва да се съсредоточим върху дървесината и дървесните плоскости, като полуготови продукти, а не върху крайните продукти, да кажем жилища и а, мебели. Защото няма как да се а, измери резултатността при крайните продукти хартията се изключва, защото нейният капацитет за съхранение е твърде кратък. Проектът за Timber Sync въвежда различни мерки за дървесина, ПДЧ и за фиброкартон за изолация. Различни са прогнозите и за бъдещата им прогноза, за бъдещото им производство. Е, Възоснова на данни от 2014 година, когато започна проекта, до 19 година. Няма смисъл да говорим за 20 век, защото нямаме достатъчна информация, тъй като ПДЧ е, е, е съществува едва от Втората световна година насам. Що се отнася до допълнителното производство, отвъд зададените граници, е, е, е възможно данните да са различни фирмите трябва да произвеждат над референтните стойности с допълнителни мерки, които не биха били постигнати без проекта и които не получават друг тип подкрепа от други източници. Само по този начин могат да получат атестат. И федерацията е, е вземащата решение. Тимбърсинг, е, взема предвид и производителите, и купуващите. Въздействието на проекта стимулира се а, събирането на дървесина, насърчаваме собствениците на гори да въведат действително лесничейство в тези гори, а не просто наблюдение. Също да се вземе предвид биологичното многообразие. За дървопроизводителите това насречава инвестиции, производство, подобрява имиджа на дървесните продукти, нещо, което а, прави допринася за борбата срещу промените в климата и се насърчава използването на дървесина за стоки с дълъг живот. Заключение трябва да се намери възможно най-високото устойчиво, развит... устойчиво ниво на дърводобив за периода 2020-2030 година, да се сърчи използването на дървесни продукти, да има отделен източник за финансиране за този тип проекти, дори специално заделен в рамките на проектите за горите, защото той е насочен по-конкретно към дървопроизводителите. А, не се налага да се работи с хиляди собственици на гори, които са мотивирани някои от тях, а пък други съвсем не. Благодаря за вниманието. Следващия оратор доктор Петър Майер от Австрийския научен център за горите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, добър ден. Имам удоволствието да говоря по обстойната тема гори и изменения в климата. Всъщност, горите трябва да се вземат предвид, когато се говори за този регламент, познат като Лулусиев. Е, на първо място трябва да се спомене, че говорим за намаляване на въглеродния двуокис. Всички наши екологични цели са свързани с намаляването на парникови газове или въглероден двуокис. Ще се върна на този въпрос към края. Горите са засегнати от измененията в климата. Това беше казано. Е, например, има различни видове разрушения, причинени от бури, от насекоми, от други природни бедствия. Всъщност много може да се говори за природни бедствия, като лавини или наводнения. Горите са част от решението. Те поглъщат въглерод. Виждате голямата картина в средата. Тя показва положението в Австрия. Един милиард тона въглерод се поглъщат в Австрия, 60% в почвите и 40% над почвите в рамките на съществуващата биомаса. Значи голяма част от това поглъщане става от дърветата и от почвите. Естествено, политиката в областта на климата е изключително важна. Вие познавате международната рамка, споразумението от Париж, то е в основата на нашия дебат. Ето защо говорим за земеползването и за промените в земеползването и горското стопанство или ЛУСИЕФ. Имаме европейските политики, имаме и националното изпълнение е, във всяка една държава членка. Всички тези нива са взаимно свързани и са насочени към справяне с измененията в климата. Естествено, има и други политики. Те бяха споменати днес. Мисля, че има нещо много важно, което трябва да се вземе предвид, а именно може да има конфликти и стълкновения между различните политики в европейски план. Когато говорим за ролята на горите, продуктите и така нататък, не трябва да забравяме взаимните връзки между този вид политика и другите политики, за да се избегнат стълкновенията. Въобще трябва да се намерят пресечните точки. Има голямо желание да се действа, но не трябва да забравяме, че има и други политики. Едно изречение ще кажа за биоекономиката. Тя беше спомената. Стратегията за биоекономика на Европейския съюз може да бъде част от така наречените цялостни стратегии, за да се комбинират различните политики и цели, които са формулирани в Европейския съюз. Няколко думи за горите. Дървесината и горите не са само поглътител на въглерод. Предишният оратор вече каза, че продуктите от добита дървесина са много важни. Има обаче нещо, което не се обсъжда достатъчно много. Заместителите. Ние мислихме, че това е много важен аспект. Всичко свързано с дърветата, продуктите от добита дървесина, ефекта на заместване върху економиката. Ето защо в Австрия започнахме да работим по един съвместен проект. Твърде бързо превключихте картината. Проекта се нарича Австрийски проект за веригата на дървесината. В този проект участваше моя институт, Университета за природни науки и екологичната агенция на Австрия. Тоест, виждате, на едно място беше събран много експертен опит. Целта беше да се обсъди как дървесината и добиването й водят до емисии на въглерод в Австрия формулирахме различни сценарии. Например, какво ще се случи, ако продължим да използваме дървесина, както до сега, това е референтния сценарий. След това, ако се увеличи търсенето на дървесина, ако се увеличи използването на дървесината за енергетика, за различни продукти и ако внасяме повече. Имаше и още един сценарий, какво ще стане, ако се намали добива на дървесина, и се увеличат защитените райони. И какво ще стане, ако спрем добиването на дървесина, просто оставим дърветата да си растат и да поглъщат въглерод. Много е интересно да се обсъдят заключенията, много различни модели могат да се използват. Виждате ги, тези модели са развити от нашия институт. Ще ви спестя подробностите. Искам да ви кажа, че не става дума за нещо тривиално обаче. Съвсем накратко по отношение на резултатите. Независимо от модела, който се използва относно бъдещето използване на дърветата, всъщност иглолистните гори винаги се използват по един и същи начин, независимо от сценария. Дори и да имаме повече защитени райони, няма да има кой знае какво въздействие. Има сериозно увеличение, ако се използват широколисни гори обаче. Отново казвам, иглолисните дървета са много важни за економиката и съответно това изключение, т.е. заключение е много важно. Още нещо, което искам да спомена във връзка с казаното от мен в началото, е ефекта на заместване. Виждате референтния сценарий, значи продължаваме както до момента, графиката най-вдясно ви показва цялостния ефект на поглъщане на въглерода при такъв сценарий. Графиката в светло-синьо ви показва ефекта на заместване на емисиите от въвеждането на съответните мерки. Значи при референтния сценарий имаме милиард и половина тона въглероден двуокис, които биха а, били погълнати. Значи това се равнява на 20 години емисии на парникови газове в Австрия. Тоест ефекта на заместване е изключително голям и мощен. Нещо подобно направихме и за другите сценарии. Няма да навлизам в подробности. Едно изречение за тези сценарии. Няма голяма разлика дали дървесината се използва за произвеждането на различни продукти за енергетика или за нещо друго. Най-интересното е в последната графика. Това е сценария, който определяме последния начин. Какво ще стане, ако веднага спрем добива на дървесина? Вижте жълтата графика, която върви нагоре. Това е въздействието върху емисиите на въглероден двуокис. Ще има много емисии, в случай, че не се използват вече продукти и не се произвеждат продукти от дървесина. Това е нещо много интересно. Значи, тук трябва да се вземе предвид още веднъж ефекта на заместване. Стигам до заключенията. Имам пет ключови послания. На първо място, използването на продукти от дървесина е от полза за така наречения баланс или равновесие на парниковите газове. На второ място, заместването е изключително важно. То е от полза, когато става дума за изчисляване на ефекта на дърветата и продуктите от дървесина. Вероятно може да си спомните моята първа картина, именно дима от комините. Ние искаме да постигнем намаляване на емисиите, на, на дима. Нека да не забравяме на следващото място, че горите също подлежат на изменения поради измененията в климата. Става дума за екосистема и трябва да видим как горите ще се променят, за да откликнат на измененията в климата. Вече споменах за природните бедствия, които им въздействат. На следващо място говори за последователна политика когато говорим за Лусиев, трябва да мислим нестандартно, да мислим за други политики и да видим как те могат да са полезни за постигането на цялата, на основната цял. И накрая, естествено, сроковете. 2300 година не е чак толкова далеч в бъдеще. Мисля, че ще имаме проект, който ще говори за 2100 година. Горите се проследяват винаги в достатъчно широк времеви хоризонт. Така че мисля, че ние трябва да говорим не само за срока 2300 година, а и отвъд него. Благодаря, господин Майер. Сега преминаваме към следващия оратор. Това е господин Джакомо Граси от съвместния научен център. Заповядайте. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you very much for the... Добър ден, дами и господа. Благодаря ви много за тази покана. Преди да навляза в темата на европейск... за... за европейското равнище, нека да видим какво става в глобален план. Това е цикъл на въглероден двуокис. Отляво виждате емисиите от обезлесяване и от индустрията. Надясно виждате къде отивате. Е, голяма част от атмосферата създават е, глобално затъпляне, обаче поне една трета отиват в горите, абсорбират се там. Част от абсорбирането е естествено, друго, друга част е създадена от е, въздействие на хората върху околната среда, докато обезлесяването е напълно антропогенно. Виждате, че горите са части от проблема, управлението на горите и част от решението. Това се взема предвид и в споразумението от Париж. За да се постигне целта от 2 градуса, трябва да се уравновесят антропогенните емисии и да се а, и въздействието върху абсорбирането на въглеродния двуокис. Едно от, един от спорните въпроси е свързан с отчитането при управлението на проектите в областта на горите. Как точно да се отрази по-конкретно въздействието на човешките действия върху намаляването на ефектите на върху климата. И така, трябва да се е, сравнят евентуални емисии и прогнози за бъдещи емисии и прогнози за намаляване на емисиите. И трябва да се вземе предвид въздействието върху бъдещето в областта на политиката. Виждате как са нещата по протокол от Киото отляво. А, виждате по вертикалата отрицателни цифри. Защо? Защото отнемането на въглероден двокис от атмосферата се измерва в минуси. Т.е. колкото по-низко, толкова по-голям количество е отнето. Предвиждаше се намаляване на това отнемане до 2020 година. Такива бяха прогнозите. И сега, ако се постигне е, по-ниска стойност от референтното, тогава ще има кредити. Ако се постигне по-висока, тогава дебити. Виждате как стоят нещата а, е, за 2016 е, година. Всъщност, now, а сега имаме доста по-различни резултати от предвиденото. Можете да сравните двете стойности. Защо са толкова различни резултатите? Е много интересен въпрос. Е, и той може да получи най-различни отговори. Въпросът е как може да се отрази от устаряването на горите. В много страни в Европа страните остарява, ще се наложи по-голямо количество дърводобив. Е, това означава, че за известно време способността на горите да отнемат въглеродни блоки, от атмосферата ще се намали. Ако се намали тази способност за отнемане в горите, ам, това обаче ще доведе до по-голямо съхраняване в други отрасли. А, или когато се използва дървесина вместо из, а, нефт за производство на енергия, или пък при строителството на жилища. Затова трябва да мислим не само за а, намаляването на въздействието върху климата в горския отрасъл, а в, и, свързан, и в свързаните отрасли. Е, защо не са коректни някои елементи от протокола от Киото. Да кажем, планира се да се изградят 8 нови горивни инсталации на биомаса. Това означава по-висок добив. И тогава в съответните гори има по-малко намален, по-малко -по капацитет за отнемане. Това означава, това не означава обаче, че тези това въздействие не е на лице, а просто то е отишло от дървесината. И така референтните нива са зададени толкова неамбициозно, че на практика успехът се гарантира. Същевременно трябва да видим как се отразява това в действителност на емисиите това не е реално взето предвид при отчитането. Допълнителната енергия не се взема предвид и това всъщност се отразява на основните презумпции, пък що се отнася до потреблението на енергия. Подобни обърквания също трябва да се избегнат. И така, какво предлагаме ние? Новите референтни нива да бъдат основани на сегашното управление, на национално равнище и управлението на горите и тяхната динамика се прогностицира в тези рамки. Но не следва да се предвижда влиянието на бъдещата политика само на предходната политика. И така отчетността ще отрази само промените свързани с съответни исторически период. Да кажем, селското стопанство, ако там не се опред... намали начин на управление, емисиите се очаква да останат същите, каквито са сега. А пък ако се променят, се очаква да има промени в емисиите. И тези промени, само те трябва да се вземат предвид. Това въжи и за отрасъла на горите. Какво е въздействието на това предложение? Ами дайте да го сложим в е, рамките на по-широката картина на тенденциите в горите в Европейския съюз в момента. Горите в повечето страни остаряват. Това означава, че спират да се увеличава размерът на горите, повечето гори стигат повече гори стигат а, зрялост и това означава, че трябва а, този факт да се вземе предвид при съответните симулации. Референтните цифри ще се изготвят от държавите членки. Но ето ги и нашите модели до които сме достигнали чрез съответната симулация, вземайки предвид, че горите остаряват, вземайки предвид и на досегашните тенденции при дърводобива. След това виждате, че през 2030 година се предвижда добива да е по-висок от 2009 да се допусне повече дърводобив. Защо? Защото горите остаряват. И за да се продължи настоящото управление на горите, ще има по-голям дърбодови, свързан с остаряване на дървета. Презумциите в областта на политиката трябва да са такива, че да не подкопават достоверността на разчетите. Важни са и дългосрочните цели в областта на климата. 40% намаление на емисията до 2030 година. Тук има обаче предвижване, предвиждане за намаляване на емисиите, свързани с земеползване и горско стопанство. Затова трябва да се намалят в допълнение емисии от други отрасли. Тоест, може да се окаже, че не сме готови за това. Иначе, горите винаги са били в центъра на преговорите при климата, но не трябва да пропускаме от поглед дългосрочните цели на Европейския съюз в областта на управлението на климата. Благодаря. Um, благодаря, господин Граси. Сега ще дам думата на господин Штефен Пинген от Копа Коджака. Уважаеми дами и господа, благодаря ви най-сърдечно за отправената към мен покана за днешното изслушване по една много важна тема. Става дума за климата, опазването на климата и е, приспособяване на селското и горско стопанство към климатичните промени. Това е много важна тема, защото точно тези сектори са засегнати най-силно от климатичните промени и в бъдеще ще трябва в най-голяма степен да се приспособяват към тези промени. Естествено, селското стопанство предизвиква емисии от парникови газове. Е, в селското стопанство те са намалени, работим за още по-голямото им намаляване, но селското и горското стопанство са важна част от самото решение. Чрез е, отглеждането на е, възстановяеми източници и използването на възобновяеми енергии, но също така и намаляване на въглеродните емисии. Целта е този принос да се увеличи. Парижкото споразумение за климата признава особената роля на селското стопанство в сигурността на продоволствието и това трябва да бъде отправна точка във всички политики, свързани с климата. Копа Кожака приветства факта, че сектора ЛУЛЦФ в рамките на бъдещата климатична политика ще остане като самостоятелен стълб и е, няма да бъде сливан с е, стълба селско стопанство. Важно е обаче да се вземе предвид е, двете предложения за регламенти, да не се отделят едно от друго. От гледна точка на селското стопанство е важно, че е, споделянето на товара трябва да остане и е, не трябва да се създават отделни цели за намаляване на емисиите в селското стопанство, защото в селското стопанство потенциала за това е ограничен, а осигуряване на храни без емисии не е възможно. Освен това съществува риска от е, ликич ефекти, които трябва да бъдат взети предвид при изнасяне на производство в чужбина, респективно при емисиите в чужбина. Европейското селско стопанство е ефективно по отношение на своето производство. Ние ще продължим да работим в тази насока. Имам предвид спазване на целите за борба с климатичните промени. ЛУЛЦФ е това всъщност съответства на дългогодишни искания от Копа Кожика горското и селското стопанство да дадат своя принос в рамките на ЛУЛЦЕФ. Това всъщност трябва да се отнася и за селското стопанство по отношение на суровините, обаче трябва всъщност резултатите от горското и селското стопанство да се събират с наличните потенциали, които са много по-големи от 280 милиона тона. Всъщност оценката на въздействието показва, че цифрите са по-високи и е, наистина тук потенциалът е голям. За да могат да се създадат по-големи стимули за горското и селското стопанство, ние говорим за възможностите за е, добавяне, които да бъдат увеличени, защото всъщност потенциалът е много по-голям, отколкото се установи при оценката на въздействието. Важно е, е тъй като в селското стопанство на много места се отбелязват такива ефекти, трябва да се намалят биогенните емисии. Обаче, по отношение на Луцев трябва да се каже, че когато обработваемите горски площи в сектора Луцев бъдат включени в правилото No дебит, то тогава стопанисваните горски площи трябва да бъдат включени и при гъвкавостта. От наша гледна точка, ЛУЛЦФ и е, гъвкавостта, която предлага, може да е, доведе до по-голяма ефективност на разходите, отколкото избягването на емисиите. Не означава, че то не трябва да се прави, но тези неща трябва да върват паралелно. Е, сега, на тази графика, може би виждате, че наистина съществува трудност проблем, свързан с а, тези а, намалявания. Има допълнителни намалявания, които са по-малки от а, калкулираното а, референтно ниво и всъщност от копа кожика не се отчитат като емисии. Сега вече а, стигам до края на моето изложение. От гледна точка на копа кожика е, трябва в ЛУЛЦФ да се включват горското и селското стопанство. Гъвкавостта в рамките на ЛУЛЦФ трябва да се ориентира обаче към потенциалите, а не е, на 280 тона да се определи тавана. Е, също така референтните равнища трябва да се определят на национално равнище, като се включи и биоекономията и съответно обработваемите горски площи също трябва да бъдат включени в гъвкавостта а не засаждането на нови гори, в селскостопанската политика трябва да се разработят мерки за преодоляване на тези спадове в селското стопанство и накрая искам да поставя акцента върху това, че е, разпределението на тежеста трябва да се извършва равномерно в Лулуцеев. Благодаря. Благодаря, господин Пинген. Сега ще се изкаже последния поканен експерт. Това е госпожа Хана Мовът от Ферн. Заповядайте. Благодаря. Ако сметнете, че повтарям нещо, е, моля да ми простите, аз съм последната от всички тези големи експерти, които са поканени. Лолосиев е едно е, съкръщение, е, което трябва да бъде разгърнато, ЗПЗГС на български. Тук има много експерти. Какви са моите ключови послания? Имам две такива. На първо място имаме нужда от по-амбициозни цели. Правилото за отсъствие на дебити, което е включено в член 4 от регламента, не отговаря на споразумението от Париж. Ще кажа защо. На второ място имаме нужда от честни правила за отчитане, които дават един добър пример в глобален план. Правила, които отдават дължимото на управлението на горите и които са свързани с биоефективността. Всяка година а, температурите на Земята се увеличават. Рекордите падат един след друг. 2016 година беше най-горещата, откакто има записване на температурата. Всички тези рекорди, между другото, паднаха в последното десетилетие. Въздействието, например, на промените в климата оказва, се оказва пагубно за някои семейства. Това семейство, например, загуби сина си заради антракс, поради разтопяването на пермафроста. Разходите за справяне с измененията в климата са много високи, но не могат да се сравняват с разходите, които ще трябва да поемем тогава, когато наистина се промени температурата на Земята. Горите са много важни в борбата с изменението на климата. Никога не са били по-важни, отколкото сега. Тази сложна графика показва защо горите сега са с огромно значение. Обърнете внимание на розовото, на оранжевото и на синьото на тази графика. Това са сценарии, изготвени ГИК. Тези сценарии представляват увеличаване на температурата с 2 или градуси и половина. Е, виждате, че някъде след 2040 година тези сценарии отиват до под нулата. Е, единствената технология, която може да ни помогне да е, постигнем целите си, е, се крие в горите. Значи ЗПЗГС е много важна. Проблем обаче е, че горите не се увеличават. Те се е, стопяват като че ли. Това са прогнозни данни до 2050 година. Има много други прогнози, които може да се отличават, но тези прогнозни данни бяха актуализирани неодавна. Те принадлежат на един австрийски учен. Виждате, че има намаляване на поглъщането на европейско ниво. Как да променим съответно положението? Как да работим устойчиво? И тук започваме повторенията. Няма да съм толкова красноречива като Джакомо какво казва рамковата конвенция. Трябва да се справим с човешката намеса в климата. Освен това, ние трябва да намерим точната връзка между отговорността за емисиите, отговорността за поглъщането и контрола, който има върху поглъщането и върху емисиите. Виждате сега няколко примера. Тези картини може и да не си пасват една с друга. Каква е идеята тук, че трябва да има справедливост по отношение на контрола? Понякога вулканите изригват и няма какво да се направи. Съответно, държавите не трябва да бъдат държани отговорни за нещо подобно. Горите понякога също претърпяват развитие вследствие на природни феномени и страните не могат да бъдат държани отговорни за нещо подобно. От друга страна, трябва да се даде дължимото тогава, когато държавите е, засилват е, степента на поглъщане. Освен това, трябва да се подвеждат под отговорност за онези емисии, върху които те могат да упражняват контрол. Отново казвам, трябва да се даде удължимото тогава, когато успяваме да контролираме и да допринасяме за поглъщането на емисии и съответно да е, държим съответните лица или държави отговорни тогава, когато не се справят с нивото на емисиите. Е, голямата мощ или голямата власт е, води със себе си голяма отговорност. Затова въпроса към вас е е следния. Можем ли да гарантираме, че правилата, които приемаме за ЗПЗ, ГС, в крайна сметка ще се превърнат в пример за останалия свят? Нямам време за заключенията. Ще кажа няколко думи само за информацията, как може да ме намерите. Ето виждате имейл адреса и така приключвам. Председателката да видим сега кой ще иска да се изкаже от колегите. Благодаря на всички изказалите от експертите. Господин Турвалц има думата. Той е първи. Thank you. Uh, that was very interesting. Благодаря. Беше много интересно. Ако трябва да се опитам да чета между редовете, на направените презентации. Мога да предположа, че ще успеем или би трябвало да можем да намерим компромиси. Имаме проблеми, почти всички вие говорихте за референтните нива. Казахте, че имаме нужда от по-добро измерване на референтните нива. Говорихте за тавана от 3% и половина, пряко или косвено. Говорихте за това, че той проистича от неточни измервания, направени в съответното време. Казахте, че не знаем какво се случва в горите, просто има презастраховане и се казва не може да се надхвърли този лимит. В Финландия обаче ние знаем много добре какво се случва в нашите гори. Ние ги наблюдаваме отблизо. Сканираме ги, ако мога така да се изрази, и знаем какво точно се случва. И тази информация е много интересна. Има един проблем, съответно. Ние наблюдаваме горите отблизо и в нашата страна, която е с най-много гори в целия Европейския съюз, ние а, сканираме всяко едно дърво. Трябва ли съответно да ни наказват за това, че имаме а, добра, а, полезна информация и надежна статистика? Мисля, че трябва да се обсъди този въпрос. Семинара е добър. Има нещо, което малко ме притесни в последната презентация – там, където на една картина се показваше, че дърветата остаряват и това е естествен процес. И направихте сравнение с вулкана. А, от наша гледна точка а, това малко не се връзва, защото може да се контролира процеса на стареене на дърветата. Ние в Финландия го правим и то не от вчера. Надявам се, че някой ме слуша, когато се изказва. Много мраза някой да говори за гори без да ги познава. Когато говорихме по въпроса в нашата група, веднъж използвах една дума на фински, която няма да, да повтарям. Става дума за името на един бог от езическия пантеон. Има се предвид една нецензурна дума на фински. С тези оговорки приключвам и ще продължа дебата. Благодаря много. Господин Явър, благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко мисля, че от изказванията стана съвсем ясно, че темата за земеползването и горското стопанство е една от най-спорните теми, що се отнася до е, усилията при намаляване на ефект на промените в климата и това няма да е лесно нито в парламента, нито в комисията, нито в съвета. Тук искам да обърна внимание на три ком... въпроса. Първо, по отношение на цялостният подход, цялостната амбиция на регламента за земеползването и е, горите – от е, последните последната презентация става ясно, че въпросът не е да има нетни нулеви емисии, ами е, що се отнася до Парижкото споразумение, всъщност е, да, се постигнат отрицателни емисии от тази отрасъл. Т.е. всички регламенти, които се занимават с въпроса за горите, и земеползването и неговите промени, трябва да са наясно, че трябва горите да водят до отрицателни емисии. Вторият въпрос. Не, става, не е достатъчно да се говори само за горското стопанство и да не се вземат предвид други отрасли а именно други екосистеми и селското стопанство. Трябва да се вземе предвид и биологичното многообразие. Обявлението на горите не е свързано само с промените в климата. Европейските гори са изключително важни и за Европейската стратегия за биологичното многообразие и за неговата закрила. Вторият ми коментар – връзките с схемата за търговия с емисии. Мисля, че тук има твърде голям натиск за високо ниво на гъвкавост. Потребностите в Европейския съюз що се отнася до гъвкавост на механизма, за разчети за емисиите, особено що се отнася до земеползването и горското стопанство. Тук също е добре да положим усилия за максимално съответствие с споразумението от Париж. И третият въпрос – правилата за отчитане. Това е основният въпрос. По някой път говорим, сякаш цифрите са напълно ясни. Обаче тези цифри всъщност зависят от механизмите за отчетност, с които разполагаме. На някои места подходът към отчитането е твърде упростен. Не може да се казва само, че има нулеви емисии при използването на дървесина в производството на енергия, например. Така че трябва много добре да внимаваме какво точно отразяваме. Да има положителни или отрицателни емисии. А не просто ефектът да се дължи на некоректност в механизма на отчитане. И накрая. Искам да спомена, че тук става дума не само за гори, ами за торфища, и блатни местности, които също са предмет на управление. И е необходим механизъм, който да взема предвид и тях, а не да е оптимизиран само за приложение спрямо горското стопанство. Защото и те трябва да бъдат включени съгласно ангажиментите ни от Париж. Благодаря, господин Хауслинг. Благодаря за изнесените доклади. Искам обаче да се върна малко на темата селско стопанство. Искам да се върна отново на темата селско стопанство. Е, всъщност е, най-голямата част от земеползването е свързаното с селско стопанство и затова искам да попитам представителя на Копа Кожека е, нещо във връзка с това. Най-голямата част от освободения въглероден диоксид е всъщност при и е, трансформирането им в обработваеми земи. Всъщност е, пасещата имат много голяма част в освобождаването на въглероден диоксид. След това блатистите местности да се поддържат такива, те да бъдат е, изведени от селското стопанство. Това всъщност е най-голямата част от емисиите от селското стопанство. Интензивното е, земеползване тук и за това искам да попитам дали принципно биоенергията може да се използва, да речем, засаждане на царевица за такива цели. Е, това се отразява постоянно зле върху климата. Така че е, в крайна сметка се получава негативен баланс и накрая имаме е, работа с един фактор. В интензивното селско стопанство постоянно се засаждат площи и обработваемите земи, е, при тях също трябва да се направи нещо, да речем е, друга форма на селско стопанство. Е, 50% от интензивното земеделие е е, се заема от царевицата и затова не трябва да се чудим, е, когато се унищожават площи. Аз мисля, че тези аспекти намират малко отражение. Е, по-скоро се говори само за интензивно земеделие, и да речеме за зелено земеделие, където климатичният баланс е съвсем различен. Това малко ме смущава в изчисленията. И последния въпрос. Горите, при горите също има най-различни форми, в зависимост от това колко интензивно се използват горските площи е, да речем, засадени с иглолистни култури и така нататък, или пък бук или други видове, тук вече балансът е различен в зависимост от горските видове. Госпожа Юсо. Благодаря, госпожо председател. Това предложение наистина е много тясно свързано с предложението във връзка с 40% намаляване на емисиите и това да се разпредели между страните. В това предложение става дума за емисии, които се получават от горското стопанство. Емисиите обаче, които се поемат от горите, е, те са намалени до 280 е, милиона тона въглероден диоксид. Моя въпрос е, е дали това не е твърде малко, може да се увеличи тази цифра. Могат ли експертите да вземат отношение по този въпрос? И още един въпрос имам, ако разбира се не е толкова сложно, да се изчисли формулата за поемане на въглероден диоксид от дървесинни продукти. Thank you, Mr. Flanagan. Um, uh, thank you very much. Very interesting. Sorry. Господин Фланаган, благодаря. Много интересни, изказан, много интересни изказания. Пропуснах началото, но трябваше да присъствам на заседание на Комисията по бюджетен контрол. какво смятат експертите за факта, че се опитваме да намалим емисиите от селско стопанство? Не е случайно, но също времено подписваме всевъзможни споразумения, които ще направят така, че тези произведени в Европа храни да пътуват по целия свят а, с кораби, които значително допринасят за емисиите. Предвижда се да е, се предприемат мерки срещу ТИТИП, защото ТИТИП трябва да допусне да се продават испански портокали в Калифорния. Комисията настоява за тези споразумения. ще се продължи работата по тях и въобще не знам дясната ръка знае ли какво прави лявата. Това е все едно сам да си запалиш гората и след това да звъннеш на пожарникарите. Ми по-добре да не си я беше запалво. Благодаря, госпожа председател, господин Бранен. Три въпроса. Аз съм докладчик Сянка за социалистите и демократите по тази тема и мога да кажа следното. Много сложно ми се струва всичко това. Опасявам се, че може да се загубим в цялата тази сложност. И така, ние като докладчици и Сянка, какво можем да направим, за да премахнем част от сложността, но същевременно нещата да функционират? Второ, за селското стопанство. Винаги ми се е струвало, че селското стопанство не, до... не предоставя коректни разчети за емисиите. Направ ли съм? И накрая, горското стопанство е в компетенциите на държавите членки. Но все пак не смятате ли, че е крайно необходимо да се увеличи залесяването навсякъде в Европейския съюз? Благодаря много. Господин Ленс. Е, е Благодаря. Искам да задам два въпроса. До доктор Майер е първия въпрос. Ние говорихме много подробно по въпроса за референтните нива при е, горите. Тук, според мен, става дума и за времевия обхват, времевия период, освен изчисленията, така че бих искал да чуя от вас нещо за периода 1990-2009, е, период предвиден от комисията и още един въпрос до господин Пинген, който до някъде се покрива с въпроса на колегата Юзо. Стана дума за това, че има много повече потенциал в ЛУЛЦФ и показахте, че очаквате сценарий на комисията с 424. Има ли изчисления от копа кожика, които да показват истинския обхват на тези потенциали? Благодаря. Давам думата на поканите експерти, за да направят коментари показаното до тук да отговарят на въпросите или да направят предложение. Кой би искал да започне господин Бинкин? Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се спра на няколко въпроса. Първо въпроса на господин Хойслинг. Дали темата а, вади стопанисване на а, блатисти площи е, не намира твърде малко отражение. Това се включва в правилата на мониторинга. Е, всяко е, всяка промяна на ползването на ливади се взема предвид при всяко предложение на комисията, както увеличаването на зелени площи, т.е. на ливади, които имахме миналата година в Германия, така и спада на това ползване се обхваща от мониторинга, също така и стопанисването на блатисти райони така че ползването, земеползването е част от ЛУЛУЦЕФ. Нищо не се губи нито в едната, нито в другата посока. Също и при земеделските земи, когато се трансформират в ливади, когато се смени вида на ползването им и вече в зависимост от съдържанието на хумус се правят съответни изчисления. Тук данните не са толкова оптимални, колкото бихме си пожелали. Сега за биоенергията искам само да посоча, че това, на което исках да се спра, беше, че е, трябва да се види какво, е, какъв е резултата на селското стопанство. Биогазове и други, те не се причисляват към селското стопанство, обаче да речем е, емисии, те се е, вземат предвид и то негативно се начисляват на селското стопанство, така че в бъдеще искаме това да се взема предвид не там, където емисиите се появяват при смяна на изкопаеми горива с възобновяеми енергии. също така в Accounting Rules се взема предвид и по-голяма гъвкавост това ние смятаме, че е постижимо. След това имаше един въпрос по темата емисии от селското стопанство и намаляването им. Сега дали селското стопанство участва твърде малко в този процес. В Европейския съюз селското стопанство от 90-та година е, намали емисиите на парникови газове с 24%. Ние не сме достигнали крайната цел, но се движим в правилната посока и всъщност сме намалили тези тези емисии много повече, отколкото в други сектори. Дали темата търговия в тази връзка е, може да се споменава в е, добра или лоша светлина, искам да посоча, че при е, потребността от храни важно за климата е продукта да се произвежда възможно най-ефективно с а, а, възможно най-низки емисии на парникови газове. И тук вече Европа, а, европейското селско стопанство е на добра позиция в световен мащаб. Когато погледнете данните на ФАО, ще видите, че емисиите на произведена единица в Европа са много по-низки, отколкото в други части на света, така че от гледна точка на опазването на климата може да се посочи посочи, че Европа е добро място за е, сълскостопанско производство. По отношение на е, изказването, че пакета ЛУЦФ е много сложен, аз е, разбира се мога само да потвърдя това, и всяко упростяване би било добре дошло. В крайна сметка тези много ограничения на максимално начисляваните стойности допринасят за това. Така че е, съществува възможност за упростяване според мен. Сега по е, приноса на селското стопанство 24% е, са намалени емисиите в селското стопанство, така че ние не бягаме от отговорност, вървим по правилния път и накрая на въпроса на господин Линц. Е, според нас в Германия, в частност, разполагаме с данни от Института Тюн, че потенциалите е, са 4, 5, 6 пъти по големи, отколкото тези, които се включват в ЛУСФ и в горското стопанство. И тук е, не са взети предвид управляваните горски площи или стопанисваните горски площи, а без включването на тези площи потенциала би бил значително е по-голям, отколкото е сега, много по-висок, отколкото данните от оценката на въздействието и за Европейския съюз също има данни около 900 500 милиона тона се движи някъде потенциала за Луцея. Благодаря. Thank you. Uh, Господин Майер. Благодаря. Много от нещата вече бяха казани и е, може би по въпроса за периодите е, за времевите периоди бих допълнил следното. В изказванията беше посочено, че трябва да се вземат предвид е, потенциалите на бъдещето и всъщност в тези сценарии трябва да се уточни какво би станало ако и да се вземат предвид различните възможности, е, които предлагат различните нива на ползване в е, рамките на селското стопанство. Тоест въпрос за исторически ориентиран подход, е, мисля, че е, е, е взет предвид в достатъчна степен в нашите изследвания. Един въпрос беше този, дали в Европейския съюз не трябва да възникнат повече гори. Тук сега има различни изходни точки за държавите, членки на Европейския съюз. Има държави, където има повече гори, другаде по-малко. При тези, които имат повече горски площи, това ще бъде по-трудно. Смятам обаче, че потенциалите, както вече беше казано, ще помогнат на държавите с повече гори по отношение на дървесината и на съхраняването на въглероден диоксид. Сега субституцията, заместването, това не е взето предвид в ЛУСФ. Е, става дума на избягването на отделяне на въглеродни емисии трябва да се доближим до целите от Париж и това е важен фактор, който да се вземе предвид. Това не правило ОСЕФ по-малко комплексна, даже повече. Има и, обаче тук подходи да се извърши упростяване. Е, сега търговската политика, разбира се, това беше също едно от е, посланията, комплексността на различните политики да се вземе предвид тук е предизвикателство, но е, е важен фактор за нашия път напред. Благодаря. Благодаря, господин Штрайф. Благодаря. Един малък въпрос за преизчисляването на съдържанието на въглероден диоксид в горски продукти. Наистина, тук имаме факта, че се използва всеки, всяко вещество и когато се преизчисли какво отива в енергията и сега всъщност какво остава в крайна сметка – остава, запазва се тази част и се разпределя върху останалите продукти. Един кубически метър, тон на кубически метър гора, което отива в преработката и е, вече е, след приспадане се получават данни за енергия. Um, Благодаря. Госпожа Малаки. Нека само да отговоря на няколко въпроса. Първо въпрос е на господин Торвалц. Казах, че е, действително това е странно съпоставяне. Ако се пропуснат горите, тогава спада и количеството на а, е, съхранен въглероден с който се отчита. И страните не трябва да се наказва за това по въпроса на господин Брана. Да, действително много е сложно. И това е така, защото се опитваме да сравняваме въглеродния дворок, двокис в горите и онзи, който се емитира от изкопаеми горива. Ако не се опитвахме да сравняваме нещата по този начин, щяхме да имаме съвсем различни цели. Щеше да има цели за биологичното разнообразие и толкова или за а, някакъв тип гъстота или прочие. Но когато се говори за тонове въглероден двуокис, тогава става много сложно, да, защото се казва тон въглероден двуокис тук трябва да е, е, е сравним с тон въглероден с там. Е, затова, ако се въведат други типове показатели, отчитането ще е много по-лесно. След това, в, в е, отговор на господин Пинген, 900 милиона тона могат да се произвеждат устойчиво от Лусиев. Това би означавало целта на Европейския съюз да се намали от 40 на 34% намаление на емисиите. Кой би имал смелостта да се изправи и да каже това ще е нашата цел? В отговор на казаното от господин Майер, не съм срещала по силен защитник за включването на емисиите от биоенергия, т.е. производството на енергия от биомаса. Защо не се включват те? Те трябва да се включват, ако не се включат в ОСЕФ, значи някъде другаде или а, в схемата за търговия на емисии или пък в мерките за, за, за използване на емисии от ем, отопляването и климатизацията. Много се радвам, че е, казвате това нещо. Напълно съм съгласна с вас. И последен коментар. Има множество проучвания, разбира се, могат тенденциозно да се селектират проучвания в Финландия, в Хенсилки. Миналата седмица се срещнах с господин Макалио, когато ви призвам да поканите на следващото си изслушване. Той разглежда използването на горите и различни сценарии във връзка с емисиите на парникови газове. И той твърди, че начина по който се използва дървесината в Финландия няма да промени нищо през следващите 100 години. Не, аз съм написала тази статия, така че моля ви разговаряйте с самият учен, който прави това твърдение. Аз винаги съм защитавала използват на дървесина за строителство, но това по никакъв начин не трябва да е, е с резултат намаляване на поглъщането. Господин Грасе, благодаря. Много от вас говориха за гъвкавост, за сложността на ЗПЗГС. Ще се опитам да взема отношение по тези два въпроса. Без да говоря конкретно за гъвкавостта. Всъщност гъвкавостта означава да се хвърли мост между ЗПЗ, ГС и други отрасли. Въпросът е, може ли да има съпоставка тук? Ако искате да хвърлите мост, трябва да Разберете, че става дума за сравняване на ябълки и круши. Нека да сравняваме ябълки и ябълки. Защо ЗПЗ? ПЗГС заслужава особено отношение. Трябва да се зададе този въпрос. ЗПЗГС е част от естествения въглероден цикъл и е, смекчаването на въздействието на човека е само част от процеса и ето защо има специални правила на отчитане. Но в контекста на референтните нива съществува така наречената динамика на възрастовата структура. Е, в никой друг е, сектор няма такова въздействие на застаряването, а горите застаряват. И тук не трябва да има наказание. Когато говорим за политики обаче и за допускания, във е, всеки сектор има политики. Можем ли обаче да твърдим, че ЗПЗГС е толкова специална, че нашите политики трябва да бъдат упростени по някакъв начин. Нашето предложение се опитва да пледира за упростяване. Предложението за ЗПЗ ГС се опитва да направи този вид политика малко по-симетрична спрямо от другите сектори. Дори да премахнем от уравнението динамиката на застаряването на, на горите, трябва да споменем, че промяната на управлението трябва да се вземе предвид в, в уравнението. Това и в духа на предложението за референтните нива, такова каквото то е в момента. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика. Искате ли да направите заключение? Äh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на експертите, които участват тук. Мисля, че днес постигнахме значителен напредък в дебата и аз поне вече имам много материал за моя доклад, който трябва да представя до края на февруари. Мисля, че от дискусията пролича, че комисията успя да направи добро предложение и че много от нещата са приветствани от експертите. Днес обаче установихме също, че на други места са необходими изменения, респективно такива изменения трябва да бъдат извършени от нас. Става дума най-вече за темата референтни нива в горското стопанство, въпроса как те да бъдат е, установени, как да се изчисляват, въпроса за е, времевия период, референтния период. Е, и мисля става дума и за въпроса доколко ние като парламент ще мислим отвъд пределите на 2020-2030 година. Мисля, че държавите членки трябва да бъдат включени по-активно в този процес и тук естествено проличава ясната връзка с разпределение на товара при вземането на решения, най-вече при въпроса как да се отнесем към гъвкавостта, колко гъвкавост можем в действителност да установим и как да включим изтопанисването на горите в гъвкавостта. Мисля, че това ще бъде една от най-големите дискусии на въпроса как да кредитираме залесяването. Малко се говори на тази тема. Мисля, че след 20 години ще трябва вече да знаем е, какви изключителни ситуации ни очакват. Тук вече трябва да се прилагат е, правилата на IPCC. И това, което казах в началото, искам да повторя и сега. Става дума за връзката между опазване на климата и продоволствена сигурност. Това върви в целия дебат по горското и селското стопанство. Още веднъж искам да благодаря на експертите, които наистина предложиха много данни, обогатиха дискусията. Разбира се, благодаря и на секретарията за много добрата подготовка на това изслушване. Благодаря, разбира се, и на колегите. Радвам се на бъдещото ни сътрудничество. Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря на секретарията за това, че организира това публично изслушване. Благодаря особено много на експертите, които дойдоха при нас днес. Благодаря на всички колеги, които участваха и проявиха интерес към нашия дебат. Дебата по тази точка приключи. Заседанието за днес приключи. Утрешното заседание продължава в 10.30, а заседанието на координаторите е от 9 часа. Приятна вечер!